I think so. Okay. Следващата точка от дневния ред Декларация на Европейския съвет и на комисията във връзка с заключенията на Европейския съвет от 18 и 19 октомври. Казвам добре дошли на всички и давам думата на председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпай. Моля. Господин председател, уважаеми колеги, след най-сърдечната радост за присъждането на Нобеловата награда за мир на Европейския съюз, колкото и кратка да беше радостта, награда, която отчита нашата изминала работа, ние трябва да отвоим усилията си най-вече по прилагането на економическите приоритети, а именно пакта за растеж и заетост, който е одобрен през юни и също така да обсъдим междиния доклад по задълбочаването на паричния и економически съюз. Ние разговаряхме и за външната политика, засегнахме също така незаетото място в борда на Европейската Централна банка, нещо, което беше повдигнато като въпроси от вашия председател при изказването му в началото на Европейския съвет. Ангажимента на Евросъюза да работи за равенството между мъжете и жените е друга цел залегнала в договора и вчерашното гласуване от вашата економическа комисия изразява загриженост, показва, че все още трябва да се работи много по отношение на ЕЦБ. Но трябва да отбележа, че професионалните качества на кандидата не се поставят под въпрос. Аз от моя страна на последния Европейски съвет призовах държавните ръководители да набележат и да предложат добри кандидати жени за незаетите места като водещи позиции в Европейския съюз, особено економическия и финансов сектор, където жените съвсем не са добре представени подчертах, че всички ние трябва активно да работим в този процес. Надявам се, че с обновения си ангажимент за равнопоставеност на половете, парламентът също ще основе своето крайно решение по кандидата за ЕЦБ и неговия изпълнителен борт, най-вече възоснова на критериите за професионална квалификация и опит. Трябва много бързо да се заеме това място. Но сега към економическите въпроси и сърцевината на дискусията ни. Първо, растеж и работни места. Все още страдаме от липсата на растеж. Имаме 25 милиона безработни в Евросъюза, особено сред младите. Прогнозите за растеж за до година са също така скромни. Аз разбирам много добре какво означава това за нашите общества. В някои от държавите мерките са много по-сурови и продължителни от това, което мнозина от нас очакваха. Същевременно обоздаването на бюджетния дефицит, възстановяването на конкурентоспособността щяха да са нещо важно и без кризата в еврозоната. Ето защо е много важно бремето да се разпредели справедливо и политиките да се насочат към намаляване на безработицата. Тук европейските инструменти трябва да помогнат. Разкриването на работни места, социално приобщаващият растеж си остават наш приоритет и крайна цел. Ангажимента по пакта за растеж и заетост не може да чака. Този ангажимент трябва да се постигне чрез решително действие, да има конкретни резултати. Това е особено важно за прилагането на пакета от 120 милиарда, който съгласувахме през юни за единия пазар. Имаме и целите по Европа 2020. Важно е да работим по мерките за социалното приобщаване, научно-развойната дейност, конкурентоспособността на нашите индустрии и потенциала на международната търговия. Междувременно през ноември говорихме за многогодишната финансова рамка по време на Европейския съвет – трябва ни бюджет насочен към растежа, дори това да е само 1% от европейския БВП, като инвестиционен бюджет би имал огромно отражение върху растежа. Разбира се, възстановяването на доверието в еврозоната е ключов елемент, за да се върнем към търсенето и растежа. И тук вече виждаме първите резултати. Мога да ви дам примери. Тъй наречените спредове намаляват съществено в почти всички страни на еврозоната. Публичният дефицит е по-нисък в повечето държави. Конкурентноспособността и износа се подобряват. Освен това, скоро ще имаме общ банков надзор, което е голямо постижение. Сега започваме и Европейския механизъм за стабилност, който всъщност е, влезе в сила преди две седмици. Това е нашата защитна стена с 700 милиарда. Е, в конкретния случай с Гърция също имаше успех, а държавните ръководители на еврозоната приветстват решимостта на гръцкото правителство да изпълни задълженията си и тройката – също ще състави доклад, който да се разгледа от Еврогрупата. Втория ни основен дебат беше по междиния доклад, съставен заедно с председателя на комисията, Еврогрупата и ЕЦБ, групата на четиримата председатели, които се срещнаха и с вашия председател господин Мартин Шулц. Ние се консултирахме с държавите членки и делегацията на Европейския парламент, която допринесе значително за този доклад. Искам да благодаря и на вашите координатори и председатели на комисии. Това беше междинен доклад за изясняване на концепциите и изпробване на подкрепата за различни идеи, които възникнаха, така че да стигнем до заключения през декември. Обърна се внимание на сближаването и на областите, в които ще трябва да се работи допълнително. Европейския съвет възложи мандат работата да продължи и да се предложи конкретна пътна карта на декемврийското заседание, така че да знаем от какво ще бъде съставен бъдещия Европейски економически и паричен съюз. Това, което е най-важно е да се наруши порочния кръг между банките и държавния дълг. Е, сега се създава единствения надзорен механизъм, така че да се избегне банковия риск и да няма опасност от разпространяване на този риск. Ето защо ще имаме готов резултат до 1 януари 2013 година. Този механизъм за единен надзор ще започне да действа през 2013 година. Същевременно тук имаме важни отговорности. Ние не можем да забавим скоростта. При въвеждането на този бъдещ надзорник има няколко неща, на които трябва да се обърне внимание първо да има разделение между паричните отговорности на ЕЦБ и нейните надзорни функции. ЕЦБ трябва да извършва надзора пряко, диференцирано, да се използват националните власти при тези надзорни задачи, колкото се може повече. Същевременно единия надзорен механизъм ще бъде създаден и прилаган с цел единен пазар и финансови услуги. Този механизъм трябва да е приобщаващ и прозрачен. Всички държави членки могат да се присъединят. Тази отвореност ще бъде отразена в структурата на управление с права и задължения за всички. Този надзорен механизъм е първата важна стъпка по посока на една пълна рамка за финансовия сектор. Ще има и други стъпки, като хармонизиране на националните планове за спасяване и оздравяване и схеми за гарантиране на депозитите. След което комисията ще предложи един механизъм за оздравяване. Както се споразумяхме през юни, е, пряката рекапитализация ще бъде възможна. Ние поискахме от Еврогрупата да състави съответните оперативни критерии за да има стабилен економически и паричен съюз, ни трябва една укрепена рамка по бюджетните въпроси и економическите политики. Нека кажа следното. Ако използваме всички наши инструменти, пакета от шесте предложения, бъдещите две предложения, европейския семестър с препоръки за държавите, новата процедура за макроекономически дисбаланс и договора за стабилност при управлението, тогава ще сме направили важна стъпка към бъдещия фискален и економически съюз. Но за да има дългосрочна стабилност на еврозоната, трябва да се справяме по-добре с економически сътресения. В това отношение трябва да кажа, че ми беше възложен мандат заедно с колегите да разгледам всички тези идеи до месец декември. Една от държавите членки може да реши да избере индивидуални договорни отношения с европейските институции във връзка с реформите, които желаят да направят. Това е в отговор на специфичните препоръки на съвета за отделните страни. Същевременно имаме възможност за съответния фискален капацитет на еврозоната. Една идея, която ще бъде разгледана допълнително, но тя не е свързана, подчертавам, не е свързана с следващата многогодишна финансова рамка. Много е важно бъдещия економически и паричен съюз да бъде напълно отчетен – като общ принцип смятаме, че трябва да има демократичен контрол на всяко ниво, на което се взема решение. Тук е важно да задълбочаваме економическия и паричен съюз в европейската институционална и правна рамка. Да сме сигурни, че ще има прозрачност спрямо държавите членки, които са извън еврозоната. Както при редовните европейски съвети, и на този разгледахме стратегически нашите външни отношения и външна политика. Два основни въпроса. Първо, отношенията с Китай. Е, да погледнем назад и да погледнем напред. Аз информирах Европейския съвет за срещата на върха през септември с Китай. Много положителна проява. Е, за нас е важна, защото обсъдихме възможни най-добри начини за работа с Китай. Освен това, ние излъчихме важните послания към Пекин и лесните, и трудните. Китай представи своя пакет от предложения, ние ще отговорим на тях и ще се върнем при подготовката на следващата среща на върха с Китай през есента на 2013 година. На второ място разгледахме горещите точки по света – Сирия, Иран и Мали. За първи път разглеждахме и Мали на ниво Европейски съвет. Това беше най-вече заради хуманитарното регионално отражение върху страните от Сахел има заплаха и за собствената ни сигурност. За това се включваме в международните усилия, водени от ООН, за стабилизиране на ситуацията. Освен това, искаме да ускорим собственото си планиране за възможна европейска операция за управление на военни кризи. Искаме да подкрепим и резолюция на ОНЕ 2071. В заключение, това беше един добър европейски съвет. Ще имаме един надзорен механизъм, който ще действа още 2013 година, а до декември ще обсъдим идеите за усилване на економическия и паричен съюз. Най- големия принос към растежа би бил възстановяването на доверието в еврозоната. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Ван Ромпой. Сега давам думата на господин Барозо от името на комисията. Господин председател, председател на съвета, почитаеми депутати. На последния съвет, е, всъщност, е, ние сложихме край на една поредица от три срещи тази есен. Идеята беше да се стигне до решение, които да окажат своето въздействие върху краткосрочната стабилност и дългосрочните ни цели. На първо място трябва да постигнем нещо по отношение пакта за стабилност, който приехме. Кризата не е минала. Голяма част от държавите членки са изправени пред рецесия. Не... Безработицата е много висока, като потенциал е, че тя може да разруши социалната тъкан. Напълно разбирам ужасното състояние, в което се намират много, държа... много а, нашите граждани. Затова прилагането на този пакт е много повече от демонстрация на политическа виля, воля. То е демонстрация на справедливост и равенство. Има граждани, които правят големи жертви поради ситуацията с свръх дълга на публичния сектор, както и а, е, на добро поведение в е, частния сектор. За това трябва да дадем надежда на гражданите, да покажем, че ще има работни места, ще има растеж и че най-уязвимите в обществото няма да пострадат. Европейската комисия излезе с много предложения е, за този пакт за растеж, но действителността е, че този пакт, който включва голям инвестиционен пакет от 120 милиарда, все още не е напълно приложен. Има напредък, но, честно казано, недостатъчен напредък. Представих на държавните ръководители един доклад, в който показвам къде са пречките и какви са последващите стъпки. Крайно време е предложенията на преговорната маса да се превърнат в реалност. Искам да ви дам някои примери. Следващите два месеца трябва да се постигне съгласие за рисковия капитал за счетоводството, за альтернативно разрешаване на споровете. Трябва да се усили и работата по други предложения, които са важни за растежа и справедливостта на единния пазар. Реформата на обществените поръчки, данък върху спестяванията, мандати за спестяване, извинете, за споразумение с трети страни, професионални квалификации, електронен подпис – нов политически тласък във всички тези сфери е необходим. Миналата седмица е, насърчих държавните ръководители да създават повече работни места по този пакт, както и ги насърчах, е, ги насърчих да е, въведат необходимото законодателство за това. Нека да покажем на нашите граждани, че Европа носи послание, растеж и работни места. Когато говорим за растеж, е съвсем ясно, че финансовия сектор също трябва да допринесе за възстановяването. Приветствам на скорошния напредък по данъка върху финансовите операции. От 10 държави членки, даже днес след обяд, получихме искания и ние ще излезем с решение на съвета, което да даде разрешение за засилено сътрудничество. Това ще бъде първата стъпка в процеса. Ще излезем из план за действие за данъчните измами и неплащане на данъци, включая данъчни убежища преди края на годината. Искам също да потвърдя пред вас, че след приемането на пакета за заетост, Европейската комисия преди края на годината ще въведе една схема за гарантиране на младежите, чиято цел е 4 месеца след свършване на образование или 4 месеца безработица, младите ще получат или предложение за работа, или предложение за обучение, или за а, стаж. Това ще бъде подкрепено от Европейския социален фонд ще въведем също така една качествена рамка за обучение и стажове, които ще помогнат на младите хора да преминат от е, обучение към работа взимаме тези мерки, за да няма загубено поколение в Европа. Почитаеми депутати, не става дума само за един пакт за растеж и работни места, където да превърнем действията си в реалност. Важно е до края на годината да постигнем съгласие по един единен механизъм за надзор на банките. Това е едно условие за рекапитализация на банките по Европейския механизъм за стабилност. Като се постигне съгласие по всичко това, Европейския съюз ще има възможност да върне надеждата у хората, да покаже, че може да взема трудни решения във времена на криза и да изпрати едно послание за стабилност. Нека да се възползваме от тази възможност и съвсем ясно да кажем едно. Постигането на съгласие по тези въпроси е основно условие, ако искаме да ни се вярва, че искаме да задълбочим паричния съюз. Що се отнася до единия надзорен механизъм за банките, като не вземам предвид настоящия законодателен процес, мога да кажа, че потвърдихме аргументите за предложението за единен надзорен механизъм. Той ще бъде отворен за всички държави, които искат да участват. Както не веднъж сме заявявали, не искаме да се изгражда стена между държавите в и извън еврозоната. Второ, отчетност на нивото на вземане на решения. Комисията ще се възползва от парламента за тази цел. Ще запазим и целостта на вътрешния пазар, ще осигурим и равнопоставеност. Що се отнася до правомощията на Европейската Централна банка в областта на пруденциалния надзор, тя ще трябва да може да има правомощия по отношение на всяка банка в еврозоната трябва да се разграничат тези правомощия от правомощията на Европейската Централна банка в областта на паричната политика. Много важен е политическият ангажимент, така че да се постигне споразумение до края на тази година. Да се надяваме, че правителствата ще спазят ангажиментите, които са поели на най-високо ниво. Нека не забравяме защо предприемаме всички тези мерки. Предприемаме ги в отговор на кризата. Трябва да разчупим порочния кръг, който свързва дълговете на банките и дълговете на държавите членки. Именно за това излязохме и с това предложение. Европейският надзорен механизъм ще отправи важно послание към нашите граждани, към международните ни партньори и към инвеститорите като цяло. Европейският съвет наблегна и на необходимостта от бързото приемане на разпоредби за схемите за гаранции на депозитите, както и за оздравяване и възстановяване на банките, възоснова на предложените от комисията текстове. Призовахме се също така и за бързото приключване на работата по приемане на единна уредба за капиталовите изисквания за банките. Във всички тези области Европейският парламент ще изиграе важна роля. През едните седмици комисията ще си сътрудничи с вас с оглед на постигането на бърз напредък. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, преди да се спра върху мерките за задълбочаване на економическия и паричен съюз в дългосрочен план, ще се спра накратко върху пакета от две законодателни мерки. Той е важна част от действията ни в отговор на кризата. В интерес на Европейския парламент е в него да бъдат включени колкото се може повече елементи от фискалния пакт и колкото се може повече елементи от фискалния пакт да подлежат на общностния метод. Европейските институции и държавите членки започнаха процес на размисъл за задълбочаване на економическия и паричен съюз. Да се надяваме, че ще се споразумеем за това, че целите по пакета от две законодателни мерки ще ни отведат в тази посока. Що се отнася до други аспекти на задълбочаването на економическия и паричен съюз, на Европейския съвет бе предложено да се разгледа по-подробно средносрочният доклад, предложен от мен, от председателя на Еврогрупата и на Европейската централна банка, както и от председателя на съвета. Благодаря на Европейския парламент за ценните коментари по този доклад. Миналия месец заявихме, че до декемврийския съвет ще излезем с концепция за задълбочаването на економическия и паричен съюз. В нея ще бъдат изложени основните елементи на един същински и по-задълбочен економически и паричен съюз. Нека се спра върху въпросите, свързани с фискалния капацитет на този съюз. Както вече заявих в обращението си за състоянието на съюза, за да постигнем трайни резултати, трябва да разработим разработим пълна система на общностно економическо управление, която да върви ръка за ръка с пълен фискален капацитет. Така ще допринесем за усилията за изготвянето на по-стабилна рамка за реализирането на основни економически политики, най-вече в еврозоната, с оглед на предотвратяването на неравновесия. Вече бе направено немалко, например под формата на 6 пакета и специфичните препоръки към държавите членки, но е необходимо специфични проблеми да бъдат обвързани с конкретни стимули. Необходимо е економическият и паричен съюз да да бъде устойчив. Една мярка в тази посока могат да бъдат индивидуалните споразумения от договорен тип между отделни държави членки и комисията. Те ще бъдат обвързани с препоръките към държавите членки. Трябва да сме наясно с това обаче, че това по никакъв начин не е свързано с решението за следващата многогодишна финансова рамка, което надявам се ще бъде взето през идните седмици. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за важния принос към работата ни по всички тези въпроси. Много е важно на всеки етап от процеса да се осигури участието на Европейския парламент. Разработваме нова система, в рамките на която повече решения ще бъдат вземани на ниво Европейски съюз. Във връзка с това е необходимо да се засили отчетността. Укрепването на отчетността ще бъде водещият принцип при разискванията ни за економическия и паричен съюз. Същевременно повече демокрация, този принцип трябва да бъде обвързан с повече прозрачност, а не с осложняване на процедурите по вземането на решенията. Трябва напълно да подготвим всички институции и структури за осигуряването на по-голяма прозрачност. Ако не осигурим повече прозрачност, само още повече ще се отдалечим от гражданите. Трябва да разчитаме на съществуващата институционална и правна рамка, която е залегнала в учредителните договори. Трябва да укрепим интегрирането на еврозоната, с което ще укрепим и общата си валута, еврото. Трябва да осигурим сближаване между настоящите и бъдещите членове на еврозоната. Политиките ни трябва да се координират на ниво 27 държави членки. Много скоро те ще станат 28. Като крайната цел, към която трябва да се ориентираме е целостта на вътрешния пазар. Пакетът от две мерки и единият надзорен механизъм, това са само две от задачите ни през тази есен. Друга наша задача е многогодишната финансова рамка. Немалко правителства говорят за необходимостта от инвестиции в заетостта и растежа и очаквам именно от тях да се възползват от многогодишната финансова рамка като инструмент за растеж. Тя ще е много важна в рамките на политиките ни за растеж. На срещата на съвета отправихме и много важно послание за Гърция като член на еврозоната. заявихме следното. Очакваме Гърция да продължи бюджетните и структурните си реформи. Ще насърчим нейните усилия за бързото прилагане на програмата за реформи и корекции. Това е много важно с оглед на насърчаването на частните инвестиции. Всички тези мерки ще доведат до насърчаването на инвестициите в Гърция. Много важно бе, че изявихме воля и ангажимент да продължим членството на Гърция в еврозоната. Говорихме и за външните измерения на дейността си, спряхме се върху стратегическите си партньори, в това число и върху Китай, както и върху необходимостта от предприемането на активни мерки в областта на търговията. Много е важно в един глобализиращ се свят Европейският съюз да отстоява интересите си, но трябва да се справим и с предизвикателствата силата на глобализиращия се свят, не бива да пропускаме възможностите за по-нататъчно либерализиране на търговията. В момент, когато много от нашите граждани се съмняват в капацитета на Европа да се справи с предизвикателствата, много ясно послание бе отправено чрез присъждането на Съюза на Нобеловата награда за мир. Посланието бе, че съветът се нуждае от един силен Европейски съюз. Присъждането на наградата се вписва в историята на Европейския съюз, който постигна толкова много за европейския континент през последните 60 години. Наградата за нас е и възможност да заявим, че всеки ден трябва да проявяваме кураж, за да вземаме правилните, необходимите решения. Задълбочаването на економическия и паричен съюз, както и задълбочаването на политическия съюз трябва да гарантират, че присъждането на Нобеловата награда за мир е акт, който е насочен и към бъдещето. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Барозо. Откриваме разискванията. Ще участват първо председателите на политическите групи. Господин Дол от името на НП. Уважаеми господин председател на парламента, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми господин председател на съвет. Аз съм оптимист, но същевременно и реалист защото се основавам на конкретни данни, на факти и на това, което се върши. Всичко, което успяхме да свършим през последните години, се изразява в това, че ние получихме Нобеловата награда, едно признание за всичко, което изградихме заедно. Тук също с Нобеловата награда ние получаваме едно окоръжение да продължим по-нататък с общностния метод, да развиваме Европа на базата на общи политики. И нашият ангажимент към Европа се изразява и в европейския бюджет който вкарва милиарди в европейската економика. Европия, е Европа има и много амбициозни политики, които ще могат да дадат и растеж в економиката. Затова и нашите цели трябва да бъдат много амбициозни. Смятам, че сме показали това. Мисля, че трябва да приемам една финансова рамка, която е на нивото на нашите амбиции и която ще поддържа нашия авторитет в течение на годините. Европейския съвет миналата седмица завърши един нов етап в Европейския валутен и монетен съюз. Ние понякога имаме практика да не спазваме е, ангажиментите, които сме приели. Но в момента приехме инструменти, които ще можем именно да си помогнем да правим това, да спазваме нашите правила. Всички разпоредби, които приемаме, трябва да бъдат прилагани, съответно, включително и е, законовите предложения от две мерки. По време на кризата ние не можем е, да забравим някои е, отрасли от нашата законодателна дейност. Например, банковото дело – в момента съвета предвиди да се създаде общ надзорен банков орган. Защото не може една банка и нейните проблеми да се отразяват върху цялата система. И ако някой, ако дадена банка е прекалено голяма и нейния фалит ще ще създаде съвсем и за цялата проблем, система не би следвало да приемаме, че има твърде малка банка, която да не заслужава да бъде подпомогната. Ние се надяваме, че ще можем да подпомогнем Европейския съюз, защото Европа е именно решението на проблемите. Общия пазар е един голям успех, но за да продължи този успех, ние трябва да го доизградим. Трябва да продължим работата, трябва да задължим ръководителите на държавите членки да довършат работата си по изграждане на вътрешния пазар. Също така трябва да се изгради и вътрешният цифров пазар, защото всяка година губиме милиарди евро от това, че той не е довършен. Някои държави имат желание да се отнеме е, компетенциите на европейско ниво. Но Европа не е само вътрешен пазар. Европейския проект е синоним на мир, на просперитет. Това се признава и от Европейската, от Нобеловата награда за мир за Европа. Ние трябва да подсилим и социалната економика, защитата на правата на човека и да налагаме нашите ценности в Европа. Ние трябва абсолютно нееднократно съм казвал вече това. В този период на криза ние тук трябва да взимаме решения. Когато се взимат обаче решения, могат да се направят и грешки, но най-лошото в една криза е да се изчаква прекалено дълго, защото това се изразява в милиарди затова се надявам, че преди края на годината ще успеем да приемем един много добър европейски бюджет, което очаква и економиката, и пазарите. Пожелавам ви успех, пожелавам ви смелост, за да успеем да приключим с тази дейност. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Свобода. Благодаря, господин председател. Господин председател Ван Ромпой, ще започна с това, с което започнахте и вие, а именно с въпроса за ЕЦБ и равенството между половете. Аз съм на друго мнение, що се отнася до изказванията, които направи по същество господин Мерш. Те много ме разочароваха моята позиция не съвпада и с вашата позиция по други въпроси. Не е достатъчно това, което предлагате, господин Ван Ромпой. Опитвате се да избегнете пряка конфронтация с проблемите. Мислехме си, че Успяхме да изградим мост. Мислехме си, че нашият председател успя да хвърли мост, но по въпроса за равенството между половете не направихте конкретно изказване за това какво ще се случи в бъдеще. Няколко думи за Европейския съвет. Не бих казал, че резултатите от него бяха отрицателни, но не бяха достатъчни. Това не бяха резултати по същество. Пактът за растежа – няма нужда да се провежда среща на 27-те държави членки, за да осъзнаем, че пактът за растеж не функционира. Много съжалявам, че днес не можем да разискаме по-подробно въпроса за това защо комисията все още не приема казаното от Световната банка, а именно, че калкулациите на комисията не са верни и че мерките, които се предприемат в момента, ни тласкат към рецесия. Не става дума конкретно за пакта за растеж. Става дума за политиката за растеж. Следва да се реализира политика, която да стимулира заетостта и растежа, а не да ни тласка към рецесия. Не осъзнавате ли, че нарастващият процент на безработицата върви ръка за ръка и с нарастващ евроскептицизъм? Това е проблемът, пред който сме изправени днес госпожа Меркел и господин Шойбле хвърлят пясък в очите на хората. Говорят за въвеждането на длъжността на така наречения суперкомисар по реализирането на економии. Не говорят за съществените проблеми. Франсуа Соланд пък от своя страна заяви, че Банковият съюз трябва да бъде създаден сега. И отново не става дума за спор между Германия и Франция, а за две различни концепции – от една страна се заявява, че са необходими изменения в учредителните договори, че може би трябва да се проведе конвент. А другата концепция пък се основава на поглед към социалните проблеми, към проблемите в Испания, в Ирландия, например с рекапитализирането на банките. Социал-демократите няма да оставят нито Испания, нито Ирландия да се справят сами. Ще работим за създаването на Европейския банков съюз и за рекапитализирането на банките. А от друга страна се протака вземането на решения. Да, разбира се, че трябва подробно да обсъдим всички проблеми, но не бива и да се бавим с вземането на конкретни решения. В противен случай безработицата в държави като Испания още повече ще се увеличи. Няколко думи за социалното измерение. Господин Ван Ромпой, нуждаем се от пети стълб, в който да попаднат социалните въпроси. Това е повече от необходимо. Не можем да упоменаваме само така, между другото, социалното измерение – Заявихте, че осъзнавате колко е тежко положението в социалната сфера. Да, но едно е да осъзнаваме тежкото положение, друго е да предприемем действия, за да се справим с него. Много се гордеем с това, че ни бе присъдена Нобеловата награда за мир – с това се гордее и групата на социалистите. Но мисля, че не сме заслужили все още Нобелова награда за социален мир, за социално помирение. Едва когато ни се присъди такава награда, ще съм спокоен, ще знам, че сме постигнали целта си. В момента обаче нямам никакви основания да съм спокоен, съдейки по това, което се прави. Няколко думи по адрес на господин Камеран. Той иска да наложи вето върху бюджета. Да, господин Камеран, но ние имаме по-широки правомощия. Ако вие наложите вето, то бюджетът ще остане на нивото си от 2012 година. И така Англия ще покаже, че не се интересува от другите държави членки. Не се интересува от държави като Полша, например. Добре, ако господин Камеран наложи вето, то ще последваме предложението му. Ще замразим бюджета на нивото от 2012 година и това ще залегне в основата и на всичките ни бъдещи бюджети. Не е възможно го само господин Камерън да взема решения за това в какви области да на сътрудничество да участва Обединеното кралство и в кои не. Ако той приложи този подход, то няма да, взима, да има възможност да взима решение по съществените проблеми в Европа. Нека такива решения се вземат от онези, които застават зад европейската идея. Благодаря. От името на либералите, господин Верховщад. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да приветствам решението по отношение на Банковия съюз, което бе взето в Европейския съвет. Все пак трябва да ви кажа, че аз си мислех, че това решение вече е взето още през юни. Но добре, хубаво, Европейският съвет взема едно и също решение е два пъти, по-добре така, отколкото въобще да не го вземе. Друго нещо, ето, ме радва е, че съветът най-накрая се съгласява с позицията на Европейски парламент и на Европейската комисия, а именно, както казахме още в самото начало, че тази система трябва да се прилага към всички банки и че е абсурдно да се осъществява надзор само върху някои банки. По отношение на графика, и аз трябва да направя коментар след господин Свобода, но не е толкова положителен. Има график, да, но с какво е свързан този календар, този график? Ами той е тясно свър... обвързан с, из... с предизборния календар на Германия и трябва да чакаме 9 месеца преди да започнем да обсъждаме нещо, което трябва да се приложи до края на годината. Защо чакаме 9 месеца? Ми защото има е, избори в Германия, е, които са насрочени с определена дата и трябва да се види какъв ще е резултатът от тях. Може ли такова нещо? Е, ако всеки път трябва да чакаме е, да видим какво се случва на някакви избори някъде е, из Европа, в Франция, в Германия или в Италия, не знам въобще как можем да работим. Иначе е, има добри е, идеи, но и, е, и не толкова добри идеи. Първо, по отношение на отделните договори. Европейския съюз не е някаква фирма за частни услуги в областта на международното право. Тук изковаваме общи политики и задължително законодателство. И след това по отношение на взаимното покриване на дълга. А, всеки път, когато се видим, господин Барозо, питам, къде е вашето предложение за еврооблигациите и за началото на пазар на еврооблигациите? Само така може да паднат а, лихвите навсякъде в Европа. Помислете си Словения, например. По-малко от 60% е дългът и все пак а, на фискалния дефицит е над 3%, а, а лихвата е 6%. Защо? Защо? Защото пазарът е много малък и в днешните времена на криза никой не иска да купува а, словенски облигации. Това е. И какво говори се за необходимостта да се одобри пакет от две законодателни мерки, обаче позицията на парламента е ясна. Ако няма предложение за фонд за погасяване, е, просто няма да приемем това нещо. Същото нещо с е, казаното от господин Шоблер, е, който иска супер свръхкомисар за економически въпроси. Не можем да приемем това, ако няма взаимно поемане на задълженията по дълга. Защо сме толкова твърди по този въпрос? Защото за нас това е единственото решение, за да се сложи край на тази криза. И накрая, нещо съвсем различно, господин председател, по отношение на Сирия. Крайно време Европейския съвет нещо да направи. Ако имаме ново накара за мир, сме длъжни да направим нещо. Но много добре знаем какво трябва да се направи в Сирия. Крайно време е да се забранят полетите, е, е, крайно време е да се попречи на Асад да използва военновъздушните си сили, за да унищожава народа си. Все повече Сирия прилича на Дрезден. Непрекъснато валят бомби от небето. Мисля, че е крайно време Европейския съвет да поеме и своята част от отговорността. Това е скандално. Благодаря, казва председателят от името на Зелените, госпожа Хармс. Уважаеми господа председатели, уважаеми колеги, нека първо се спра върху жените в Европейския съюз. Приветствам госпожа Рединг. Мисля, че с предложението си за квотите за жени тя възприема правилния подход – Обръщам се и към всички жени, членки на Европейската комисия. Мисля, че всяка жена, която днес в Европейския съюз разполага с власт, с влияние, трябва да осъзнава, че това от една страна се основава на нейните умения, на нейните квалификации, но от друга страна и на това, че други жени са се наложили за инструменти от рода на квотите за жени. Това трябва да се осъзнава от всички, които вземат решенията на ниво комисия. Трябва да се осъзнава от всички жени членки на комисията, освен госпожа Рединг. Господин Барозо, очаквам от вас да предприемете положителна инициатива която да засили ролята на Европейската комисия. Очаквам от вас да подкрепите госпожа Рединг. По въпроса за кандидатурата на господин Мерш. Жалко е, че точно господин Мерш явно подкопава стратегията на госпожа Рединг. Групата на зелените по никакъв начин няма да подкрепи това. Господин Ван Ромпой, може би за вас е достатъчно бъдещето на жените в Европейската Централна банка да започне след 2018 година. Но това ваше послание не е достатъчно за нас. Искаме още днес на ниво управленски структури на Европейската Централна банка да бъде избрана жена. Няма да се оставим да, прода... да ви оставим, извинете, да протакате. Днес, между другото, бе упомената и Нобеловата награда за мир, присъдена на Европейския съюз. Когато чух за това решение, взето в Северна Европа, бях изключително впечатлена, реагирах много емоционално. Реших, че присъждането на тази награда е едно неочаквано обяснение в любов към европейския проект. И като се има предвид този акт, съвсем различни бяха очакванията ми към Европейския съвет. Но на Европейския съвет не бе взет предвид апелът, призивът на комитета, присъщащ Нобеловата награда – Присъждането на Нобеловата награда бе призив към Европейския съюз да направи крачка назад и да се замисли. Да се замисли за това какво сме постигнали заедно до момента и за това какво можем да постигнем заедно в бъдеще. Да, господин Ван Ромпой, бе отложено окончателното решение за вземането решение за създаването, извинете, на Европейския банков съюз. И това бе възможно, тъй като господин Драги, подобно на господин Трише, купи време. Кризата от остра се превърна в хронична. Но не дейте да си отделяте прекалено много време. Не дейте да си правите прекомерни иллюзии. Мисля, че в края на декември трябва да се вземе решение за ясното структуриране на Европейския банков съюз, както от техническа, така и от законодателна гледна точка. Трябва до тогава да бъде взето решение и за другите два стълба, а именно гарантирането на депозитите и възможността за прекратяването на изпаднали в несъстоятелност банки. И всички тези три стълба трябва да бъдат поставени в рамките на един демократичен отчетен процес. Преди малко казахте, че всички проблеми ще бъдат решени. И съдейки по това ваше изказване, стигам до извода, че може би четем различни статистики. Аз съм запозната с статистиките на Световната банка и на МВФ. Те показват, че единствено мерките за реализиране на економии, агресивните такива мерки не водят до нищо. Те не водят дори до оздравяване на бюджетите. Дори напротив, в държавите засегнати от кризата се увеличи бюджетният дефицит. Мрачни са прогнозите за економическото им развитие. Висок е и процентът на безработицата, най-вече сред младежите. И това ясно показва, че едно успешно оздравяване на бюджетите може да се осъществи единствено чрез възстановяване на економиката. Възстановяването на економиката пък може да бъде реализирано единствено чрез прилагането на по-ефективна политика за растеж. С любопитство очаквам предложенията ви. Изказванията на господата Таяни и Йотингер бяха според мен почти заплахи като че ли те изобщо не вземат предвид стратегията Европа до 2020 година концепциите на двамата господа за устойчиво економическо развитие, според мен, изобщо не са приемливи. Президентът Оланд и канцлерът Меркел след срещата на съвета всички се питаха кой от двамата е спечелил битката – И мисля, че това показва, че няма основания на Европейския съюз да се присъжда Нобеловата награда за мир. Един задълбочен политически съюз, това е цел, която трябва да бъде осъществена и от двамата. Госпожа Меркел много преди изборите в Германия трябва да заяви пред обществеността защо не са необходими само мерки за економии. А господин Оланд трябва пък да обясни на своята общественост защо трябва да се сдадат някои от правомощията на Брюксел. Um, Благодаря. Чисто процедурно. Питам се, на всички ли се позволява да се удължи изказването им с две минути, за да бъдем справедливи, нали? Думата има господин Келанан от името на ЕКАРЕ. Uh, Благодаря, господин председател. От срещата на високо ниво миналата седмица излязоха и добри резултати. Примерно, страните членки се ангажираха да отворят още повече търговията си, да оттеглят някои от предложенията на комисията. Предвижда се да има повече действия и ние безспорно ще подкрепим господин Барозо в подобни инициативи. Но, що се отнася до основната тема еврокризата, отново видяхме, че срещата на върха не даде никакви резултати. Господин Ван Ромпой и вие и господин Барозо се изказахте тук в парламента през юни след поредната среща Говорихте за солидарност, за балансиране на отговорностите. Казахте, че още няколко стъпки остават на Европа до възстановяването. Но през лятото стана ясно, че някои ключове страни членки е, започват да се замислят по въпроса и е, че тези малки стъпки, стъпки напред бяха е, заглушени от огромни скокове назад отново изпуснахме поредната възможност. Не дадохме възможност на Европейската Централна банка да успокои пазарите. Отново губим тази инициатива и сега. Сега слагаме графики за, банкови, за механизма за банков надзор и много други, много внимателно формулирани изявления просто скриват това, което не бе постигнато. Не можем да продължаваме с този застой. От една страна има настояване да има бюджетен суверенитет, от друга страна има настояване да, за економии. Както каза господин Верховщад, в момента не можем да направим нищо за постигането на едно решение за решаване на кризата преди германските избори. И проблема всъщност е в ръководството. Нека да дам един при... пример когато Европейския съюз получи Нобелата награда за мир, веднага се започнаха разправи кой ще я получи, кой ще се изкаже на вечерята и така нататък. Тоест, е, политическите лидери, които всъщност заслужават да получат тази награда за това, че Европа преодоля е, студената война, ни, те въобще не бяха споменати. Дегол, е, Кол, Жан Пол II. Много, много имена има, които могат да е, и които са допринесли за тази награда. Това са личности, които имаха политическа смелост, които поемаха политически рискове, които правяха политически жертви. И колко тъжно е сравнението с Европа днес, когато много ключови решения се забавят, политическите реалности просто се пренебрегват. И Нобелата награда бе присъдена на Европейския съюз не защото се справяме с кризата в момента, а защото не се справяме. И това не е поздравление за европейските лидери, а своего рода благотворителност. Наградата ни е дадена, защото сме слаби, защото не успяваме да постигнем нищо. Даже прочетете какво, е, какви са аргументите за наградата. Така че нека да не се тупаме по гърбовете поздравления, а да се заемем с задачата да взимаме спешно необходими решения и да започнем отново изграждането на европейския проект. Благодаря. Благодаря от името на Обединената левица госпожа Цимер. Позволете ми първо да благодаря на Ребека Хармс и на Комисията по економически и парични въпроси. Вчера вечерта тя взе решение да отправи препоръката тази седмица да не бъде избран господин Мерш за член на Изпълнителния съвет на Европейската Централна банка. Да се надяваме, че окончателното решение по тази кандидатура наистина ще бъде отрицателно. Ако решението бъде положително, то сигналът ще бъде, че Европа ще продължи да се управлява от мъже. Говорихме за мерките, които трябва да се предприемат за регионалното и социалното сближаване. И във всички тези области решенията се вземат от мъже и в по-голямата си част, според мен, решенията са погрешни. За резултатите от Европейския съвет. Говори се за това, че в края на съвета Двама победители са направили изявленията си пред пресата, но мисля, че трябва да говорим и за онези, които загубиха след този съвет. Загубиха гражданите на Европа, тъй като не бяха взети конкретни решения. Решения за наложителни промени в европейската политика. Няколко думи и за пакта за заетост. Абсолютно неприемливо е според мен, че в препоръките от последния съвет се говори за програмите за структурни реформи в страните членки, че се говори за урязване на структурните фондове. 25% от тези фондове следва да се заделят за Европейския социален фонд. Това е недопустимо, тъй като в крайна сметка ще доведе до неравенство и бедност. 120 милиона души са засегнати от бедност в Европейския съюз. Говорихме и за това, че Европейският съюз е заслужил Нобеловата награда за мир, но аз не мисля така. Какво послание трябваше да отправи съветът? първо, според мен, трябваше да заяви, че политиката по реализиране на економии не води автоматично до повече растеж. Още преди дълго време трябваше да признаем, че политиката на строга бюджетна дисциплина води единствено до задълбочаване на проблемите с бедността и социалната изолация. Не ни е необходим фискален пакт, сключен по недемократичен път, пакт, който само урязва правомощията на националните парламенти и на Европейския парламент. Необходимен ни е пакт, основаващ се на солидарност – необходимния устойчив растеж. Необходими са ни мерки за справедливо преразпределяне, които да са насочени към същинските причинители на тази криза. Следващият транш за Гърция възлиза на 600 милиона евро. Те ще бъдат използвани единствено за погасяването на дълговете на страната. 230 милиарда ще бъдат налети само в банките. 78 милиарда са предоставени на Португалия. Единствено 8 милиарда от тях обаче постъпват в бюджета на страната. Това е абсолютно неприемливо. Трябва да се сложи край на тази практика. Пътната карта за Европейския банков съюз е само една мъничка крачка – Не говорим обаче за функциите на Европейската централна банка като кредитор от последна инстанция. Не говорим и за ролята на Европейската инвестиционна банка. Внесете, моля ви, корекции в политиката си. Единствено тогава ще има и съществени основания за присъждането на Нобеловата награда за мир. Господин Фараш от името на СД. Господин Ван Ромпой, когато за първи път се появихте тук, в една доста а, луксозна реч казах, че не може да се очаква много от вас по отношение на демокрацията и вие действително показахте, че с технократски машинации оправдавате моите предположения, но даже нещата са още по-лоши, отколкото предполагах. Не само, че искате федерален Европейски съюз, искате всички страни да се покланят на Европейския съюз. А, помислете, например, за спасяването на банките. А, спомняте си паниката в а, Европейския парламент. Всички се ужасяваха а, от а, една гигантска депресия. Помислете си какво се случва в момента в Ирландия, Гърция. Тройката се появява в Гърция с 50 служители, прекарва няколко дена в страната и нарежда на министрите какво могат да правят и какво не могат да правят. Тук в Европейския парламент имаше много депутати, които приеха спасяването на банките и те от... също се подчиниха на тези заплати. В Италия господин Монти искаше страната му да бъде спасена, защото се опасяваше, че парламентарната демокрация може да унищожи Европейския съюз. Мисля, че е съвсем очевидно, че вашата следваща стъпка е, е онези, които не са били подложени на удоволствието да бъдат спасени, да се запишат за другата политика, онази на бюджетни гаранции. Честно казано, еврозоната в момента се намира в много тежко положение економически, политически, социално и а, така ще продължи дълго време. Въобще, е, интересно как точно в този момент Нобеловата награда се дава на Европейския съюз. Да, вярно, че Германия не е нападала Франция от 1945 година насам, но е, това достатъчно ли? Е? е, какво означава всичко това въобще, че че е, немците по някакъв начин са, е, са зли, за разлика от всички останали. В крайна сметка заплахата идваше от Русия. Не можем да забравяме какво се случва в Европа, която е разделена в момента. Неонацистската политика процъфтява има е, демонстрации е, в е, всички в много страни е, в, Британ... в Великобритания общественото мнение твърдо заявява, че иска е, Великобритания да излезе от Европейския съюз. Дейвид Камерън, е, когато дойде тук, се прави на евроскептик, после се връща в страната си твърди някакви неща, но честно казано губи, губи подкрепата на милиони от своите глас... Е, избиратели. Благодаря. От името на независимите депутати, госпожа Синклер. Благодаря, господин председател. Отново една среща на върха обеща решение, но в края на кращата не постига нищо защото некомпетентните еврократи и е, нерешителните лидери на държавите задържат Европа в кризата. И ние плащаме много тежка цена за фантазията на тези еврократи. Нищо не сме си извадили полуки от миналото. Апаратчиците на Европейския съюз не се интересуват изобщо за обикновен... от обикновените граждани. Гърция се срина. 43% са се увеличили самоубийствата там, в Обединеното кралство. Макар, че то не е в еврозоната, също има отрицателни последици. Нашия просперитет определено намалява. Е, Вид Камерън се съгласи да има банков съюз, но не получи нищо в замяна. Защо? Не можеше ли да иска да се върнат някои правомощия отново в страните членки? този начин видяхме, че Камерън говори просто празни думи. Отново консерваторите се е, подкланят на Европа, но всъщност е, Камерън си е просто любимото кученце на германския канцлер. И с подобно ръководство Обединеното кралство ще влезе в е, федерална Европа. Затова, ако искаме нашата партия да има бъдеще, консерваторите трябва да изпратят един, едно ясно послание. Трябва да има референдум за банковия съюз. Благодаря от името на НП господин Касолидес за минута и половина. Благодаря господин председател. С подхода отдолу нагоре който прилагахме през последните 4 години за подплатяването на паричния съюз с економически, фискален и банков мисля, че постигнахме целта си, но понякога бяхме колебливи, бяхме бавни при реализирането на мерките, много по-бавни от пазарите. Моралният риск, свързан с това да се изисква от данакоплаците да рекапитализират банките, това е основният проблем, върху който трябва да се спрем. Предложено е от Европейския механизъм за стабилност директно да се предоставят средства на банките при положение, че се създаде единен надзорен механизъм на ниво Европейска централна банка. Така ще се отдели връзката между банките и държавните облигации. Необходимо е да се постигне капитализация така, както е, се изисква това в нашите предложения. Трябва да се справим и с дълговете, които не се обслужват. Затова Европейският надзорен механизъм трябва да се приложи с обратно действие. От името на социалистите господин Хуан Гок. Благодаря, господин председател. Срещата на върха през октомври е, прие един график за прилагане на решенията от юни. Банковия съюз ще се създаде през 2014 година, ще покрие определени банки в еврозоната и ще даде възможност да се решава банковата криза – но тук отново ще платят гражданите, да накоплатите. Защото особено тези, които получават заплати, не са тези, които създадоха кризата. Реално тя бе създадена от алчните финансисти. И не може сега да се обвиняват гражданите. И социалното измерение е единственото, което липсва в много голяма степен от вашата пътна карта, господин Румпой. Гражданите в момента се люшкат между евроскептицизъм и надежда. В доклада Тисен Европейския парламент казва, че не може да има Европейски валутен съюз, ако няма и социалния стълб – на всеки етап от изграждането на европейския семестър трябва да има и такива елементи. Тройката се намесва в е, изграждането на Европейския монетен, валутен съюз. Трябва да се създаде европейски бюджетен капацитет, който да отговаря на асиметричните шокове на системата. И тези е, фондове трябва да се захранват обаче от нови европейски средства, да се управляват на общностно ниво. Колеги, аз считам, че много от нас са съгласни с това, че не може да има успех без солидарност и именно това послание ние трябва да изпратим от името на парламента в предстоящия диалог. От името на либералите госпожа Десарнес. Благодаря. Искам да кажа на господин Барози и на господин Варопой, че аз лично смятам, че тук има един голям проблем с това какъв график възприехме и кога възприехме тези решения. Тук не става дума за решения за утре и други ден, ние трябва да действаме днес – Нека да ви дам пример. Е, Банковия съюз. Всички сме за него, но въпросът е той да бъде ефективен, да бъде действащ и то утре, днес, а не след една година, за да може банките да получат съответните средства. Е, публичния дълг, естествено, също трябва да се реши този проблем. Също така, едновременно с Банковия съюз трябва да създаде и механизъм за солидарност. Става дума за пазара на европейски облигации. Това трябва да бъде направено сега, за да не може да влизат още повече в дълг някои страни. Трето, бюджетната политика за инвестиции именно в момента трябва да се провежда. Не утре. Ние няма до утре да бъдем в рецесия. Ние сме в рецесия и в момента и не можем да чакаме. Четвърто, равнопоставеността на европейските институции. Оставете ми малко време, господин председател. Изключително важно е да предприемаме мерки сега, защото не можем, примерно, да се застъпваме за правата на жените извън Европейския съюз, а да се окаже, че има страни членки, които не спазват тези страни в самите страни демокрацията, легитимността. Това са проблеми, които трябва да се обсъждат сега и по които трябва да се получат е, решения сега. Ако не, ще загубим напълно доверието на гражданите. От името на ЕКАРЕ, господин Епинг. Господин председател, позволете ми първо да ви поздравя, да поздравя вас, господин Барозо и господин Ван Ромпой с за Нобел, Нобеловата награда за мир. За съжаление, не мога да поздравя господин Видел Квадрас, заместник председател на парламента, който предложи да се изпрати гвардия Сивил в Каталуния, за да потуши движенията а, за независимост. Това е безумно. Нека каталонците сами да гласуват за своето бъдеще. Помислете какво прави Камерън по отношение на желанието на шотландците да постигнат независимост. Той казва, добре, нека да, да се направи референдум през 2014 година. Така се работи. Това е демокрация. Какво прави господин Видел Квадрас? Още повече влушава нещата. Ам, ето писмо, което той е изпратил. Писмо, което, честно казано, достойно на, за Франко. Той а, е, а, е, смята, а, е, че трябва да се прилагат мерки, които са нито мирни, нито, демократични. Така, какво ще направите по този повод, господин Шулц? Вие казвате, а той просто, господин Квадрес просто изразява своето мнение, не е говорил в качеството си на заместник-председател. Но как така? Той е заместник-председател на Европейския парламент 24 часа на ден, 7 дена в седмицата, нали така? Така че мисля, че е задължително господин Видал Квадрас да се извини пред Европейския парламент, да се извини пред каталунците и да подаде своята оставка. Той в никакъв случай не заслужава Нобеловата награда за мир. Сеньор Видал Квадрас Вергуенса, казвам аз. Председателят. Може би по-късно ще направите изявление за резултатите от Европейския съвет. Господин Хаджи Георгио има думата. Момент, господин Хаджи Георгио. Имате въпрос към господин Епинкли. Моля, заповядайте. Сеньор депутат, Acaba de emplear el tiempo, el poco que tenía. Уважаеми колега, използвахте малкото време за изказване, с което разполагахте, за да хвърлите обиди срещу Испания, без изобщо да познавате нещата там. Не познавате Испанската конституция, защото ако я познавахте, ще, щяхте да знаете, че господин Видал Квадра се изразява в, възоснова на Конституцията. Освен това, има становища, които трябва да вземат предвид. Напълно а, съм несъгласен с вас. Господин Епинг, искате ли да отговорите? Единственото нещо, което исках да кажа, господин председател, е, че по никакъв начин не се меся във вътрешните работи на Испания. Просто не мога да одобря един коментар на заместник-председателя на този парламент, който предполага армията да бъде изпратена в един регион. Много добре знаем каква е историята на Гвардия Сивир. Нека да говорим за демокрация. Нека каталунците сами да решат. Благодаря. Господин Хаджи Георгиев за една минута. Уважаеми колеги, положението бе описано в много мрачни краски както от господин Барозо, така и от господин Ван Ромпой. Но въпросът е, след като изслушаме този анализ, какво да предприемем? Призовавате за бързото вземане на решения. Поемате ангажимент за бързи решения, но реалността показва, че решенията не се вземат достатъчно бързо. В историята на човечеството демокрацията никога не се е използвала в ущърп на гражданите. Говорим за вземането на решение за пряко рефинансиране на банките. Не е възможно Кипър и Испания да понесат тези разходи. Не е възможно дълговете на частния сектор да се погасяват със средства от държавните бюджети. Винаги започвате да мислите за бъдещи решения, когато положението е особено тежко. 7% собствен капитал за банките. Това би означавало банките вече да не могат да предоставят кредити. От името на ЕСД госпожа Цавела. Господин председател, що се отнася на Нобеловата награда за мир? Когато отидете там да я получите, отделете и малко мисля за гражданите, които работиха много усилено и заслужават тая награда. Особено народите от юга, които оцеляват с много трудности в наложените им сега условия. А също и гражданите от севера, които поддържат духа на европейската солидарност и подкрепят народите от юга. Това са истинските демократи. Това са хората, които са отдадени на европейската визия. А по отношение на работните места, на растежа на економиката, нека не забравяме, че не бива да се съкръщават структурните фондове, защото те допринасят, те са ключови за развитието на страните. От името на независимите депутати господин Мьолцер. Още преди съвета бе заявено, че няма да се вземат конкретни решения, а ще се създаде основата за бъдещи решения. Но така само се продължава безумието на централистичния подход, което отведе Европейския съюз до задънена улица. Вместо да дадем възможност на държавите в тежка криза да напуснат еврозоната, бе обсъждана възможността за контрол върху националните бюджети от страна на Европейския съюз. Да, банките, които са от значение за цялата система, трябва да бъдат обект на надзор, тъй като именно те доведоха до кризата и в момента трябва да бъдат спасявани с средства на дънакоплатците. Но механизмът за надзор няма да доведе до излизане от кризата, тъй като за да бъде въведен, ще трябва еврозоната да бъде реформирана изначално. Говори се също така за еврооблигации, но това не е нищо повече, освен безвъзвратно взаимостяване на дълга. Благодаря от името на ЕНП, господин Мауро. Благодаря, господин председател. Господин господин председател на комисията. Äh, Колеги Дол и Барозо, Бихте ли били така любезни да изслушате господин Мауро? Той иска да ви каже нещо, освен това е и член на вашето политическо семейство, така че трябва да проявите любезност. Ма, ин генерале... Извинявам се, господа председатели. И така, господин председател на Европейската комисия, мисля, че е очевидно, че нещата се подобряват. Същевременно обаче впечатлението в деня след е, Европейския съвет малко напомня на положението на Пенелопа. Връщаме се към неща, които смятахме вече за решени. Смятаме, че единният механизъм за надзор е нещо добро. Това е така. Какво възнамерява обаче да направи комисията, за да убеди държавите членки, които настояват неговото влизане в сила да бъде забавено. Казва се, че някои държави членки е, е, е, има, имат политически лидери, които са казали времето е пари, може би сега е момента да се каже е, искаме повече време. Ако просто се отложи въвеждането на този механизъм за някакъв момент в бъдещето, а, всички тези решения ще са безсмислени. И така, заключенията на съвета са положителни, но трябва да се настои те да бъдат приложени. Гуалтиери. От името на социал-демократите, господин Гуалтиери. Una moneta comune ha bisogno di... Господа председатели, в Европа е необходим истински економически съюз, а не само дисциплина и правила. Просто трябва да има економическо управление на базата на добре основани институции на Европейския съвет стана ясно, че няма лесен начин за постигане на легитимност. Нашия парламент е парламента и на еврото, защото това е валутата на Европейския съюз – сега е необходимо ние да приложим всички мерки, за които говорим на практика. Да засилим фискалния съюз, за да се преодолеят е, ударите върху системата. Но фискалния капацитет трябва да бъде само едно измерение от европейския бюджет на базата на собствени средства, които да са ново набрани. Също така трябва да се търсят различни начини за справяне с дълга, но не може тези начини да бъдат, тези методи да бъдат предприемани едностранно. По този начин ние само се отдалечаваме от демокрацията. Ние трябва да имаме европейски ангажименти за съвместно взимане на решения, за управление на фискалната система. По този начин ще имаме и по-амбициозна визия, за да има и легитимност за Европейския съюз. Трябва да се създаде един пети стълб, социален, който да помогне на гражданите да приемат всички тези политики, включително и политиката на економика – ние трябва да търсиме максимален ефект от потенциала, който съществува. Трябва да търсиме растеж, работни места. А следващите избори за парламента трябва да включвате избирането на ръководителите на водещите постове в Европейския съюз, така че да има демокрация, включително и в е, валутната политика. Председателят. Господин Брок, май нещо сте се объркал. Думата има колегата Болс. Благодаря. Колко наистина разбират какви са последиците от единния надзорен механизъм? Това е като че ли единен банков съюз в по-олекотена версия – която ще обвърже държавите членки по линията на взаимостяването на дълга. Да се надяваме, че няма да се стигне до несъстоятелност на банки, които са от значение за цялата система. За да се избегне взаимостяването, се предвижда да се рекапитализират банките от Европейския механизъм за стабилност. Защо да бързаме тогава? искате да отправите едно положително послание преди гражданите да са го осъзнали и докато парламентът намери по-добро решение. Работим по изготвянето на точен график. Ако си отделим още няколко месеца, мисля, че ще можем да постигнем реално споразумение. А Що се отнася до банковия съюз, в директивата за кредитните, за капиталовите, извинете, изисквания няма и следа от предложение за банков съюз. И накрая за жените в структурите на Европейската централна банка. Трябва повече от ангажимент на думи, но до момента сме давали много обещания за равенството между половете, по които не сме предприели нищо. От името на независимите госпожа Штасен. Благодаря много, господин председател. Господин председател, заключенията на Европейския съвет са поредното упражнение по отваряне на отворена врата. А, вече сме чували тези неща, чухме ги още предишното лято. Не можем да си заряваме главата в пясъка и да се откажем да виждаме, да видим а, големите проблеми. Това е един голям континент, континент, който е много разнообразен е, и а, нещата върват на провал. С повече централизация и управление от Брюксел нещата няма да се оправят. Гражданите не искат повече правомощи да отиват към Брюксел. А, те не са слепи. Нали сме демократи? Дайте е, да вземем предвид социалните сигнали, сигналите, които ни подава обществото. Ако не го направим, ще има още протести а, и още безработица. Така че дайте да върнем властта на гражданите и да ги освободим от това сляпо подчинение на Европейския съюз. Господин Оди. Благодаря, уважаеми господа председатели. Един процедурен въпрос. Много съжалявам, че се обръщам не само към председателския съвет. Съжалявам, че нямаше предварителен подготвителен диалог преди този съвет. И е, господин председател на Европейския съюз, е, може би следва да се съгласите с това да подготвяме заедно е, този политически дебат на съвета. Много малко внимание се обръща на растежа, много малко или почти никакво на конкуренцията, на структурите. И накрая какво се случи с Банковия съюз? Предложенията за взаимодействие между страните членки европейското ниво, не е ясно как ще се случи това. Франция беше направила предложения, които бяха приети през юни. Франция предложи е, за реформи за пенсионната система, за трудовия пазар. А те не бяха разгледани конкретно за всяка отделна страна. Също така предлагаме реформи за минималното заплащане. 8 месеца вече бившите социалистически страни са членове на Европейския съюз и следва да има някаква възможност за сближаване на минималното заплащане. Ние трябва да намерим начин да възстановим доверието на хората. Господин Герера, Шалам. Благодаря, господин председател. Не би било справедливо да отречем, че Европейският съвет постигна известен напредък на срещата си. Но този напредък не е достатъчен. Не напредваме достатъчно бързо, което означава, че все повече се отдалечаваме от крайните си цели. Аз мога да дам положителна оценка на последния съвет. Защо? Защото бяха препотвърдени някои решения. От друга страна обаче някои от предложените мерки не бяха много точно формулирани. Не бе поет ангажимент за подплатяване на политиката за бюджетна дисциплина с отчитане на социалното измерение. А що се отнася до преповтарянето на вече поети ангажименти? Това са ангажиментите поети на последните 30 съвета. Бяха приложени мерки за бюджетна дисциплина, но не и достатъчни мерки за растеж. Обикновено в заключенията се твърди, че трябва бързо да се приложат мерките, за които е взето споразумение на минали съвети. Но ако погледнем заключенията на този съвет, в тях няма такъв призив. Единственият конкретен ангажимент са 100 милиона за политическата програма. Няма ясно съществено социално измерение, не се упоменава и необходимостта от социален диалог. И това крие рискове. Предполага се държавите членки сами да се справят с проблемите на бедността, но според мен трябва да работим по справянето с тези проблеми на общо европейско ниво. Господин Деграндес Паскуал. Благодаря много, господин председател. Има един стар принцип, дами и господа, който идва от областта на правото. Това е принцип, който казва, когато се подписе, подпише споразумението, трябва да се спазва. И е, тук трябва да ви припомня мерките от юни за справяне с кризата. От приемането на тези мерки пазарите се успокоиха, бяха взети някои решения, които имат шанс да разчупят домагиосания кръг. Придвижват се банките към един действителен европейски паричен съюз, към банков съюз, но заключението от миналата седмица имат още по-положително въздействие. Говори се за напредък към Банков съюз и освен това има съгласие на 27-те страни за единния механизъм за надзор. Така че е много добре това, че министрите е, на еврозоната дадоха тази идея. Също времено има и критики, обаче. Има някои едностранни решения, които бяха взети от е, някои държави членки. Все пак трябва да бъдем много внимателни е, с индивидуалните си тълкувания на взетите решения, защото това може да се отрази отрицателно на економиката. Тук говорим за механизъм, за един, мех, един механизъм за надзор, който трябва да покрива всички финансови институции и да има фонд за гарантиране на депозитите и фонд за разрешаване на проблемите. Това е много важно. От името на социалистите господин Булман. Господин председател, уважаеми колеги, независимо от резултатите от Европейския съвет, Европа продължава да е в рецесия. Няма импулси за растеж, няма импулси за заетост. Господин Барозо, ще трябва да предприемете още в рамките на вашия мандат нови инициативи. Господин Ван Ромпой, същото въжи и за вас. В противен случай Европа няма да излезе от кризата, колкото и срещи на върха да се състоят. Европейските младежи са безработни. Господин Барозо, Разполагате с инструменти. Господин Андор, комисията могат да ви предоставят необходимите инструменти. Защо, възползвайки се от настоящата структура, да не задължим държавите членки от тук нататък да намаляват всяка година с определен процент процента на безработицата сред младежите. Процент определен от комисията. Защо? не предприемем такава мярка. Парламентът очаква от вас инициатива в тази посока. Трябва да разполагаме с повече правомощия на ниво економическа политика. Но въпросът е кой да отговаря за какво. Всеки път, когато господин Шойбле прави изявление, заявява, че би му се искало комисарят, отговарящ по паричните въпроси, да разполага с по-широки правомощия. В случая това е господин Рен. Нямаме нищо против това, вие, господин Рен, да разполагате с по-широки правомощия. Но трябва да сключим ясно споразумение. Вашият мандат, господин Рен, трябва да бъде съгласуван с Европейския парламент. Няма нужда да разговаряте с отделните държави членки, да сключвате двустранни споразумения без другата страна изобщо да знае за какво става дума. Не, ще преговаряте с Европейския парламент. Европа разполага с необходимите знания, разполага с необходимите техники и инструменти. Не бива да променяме структурите на ниво Европейски съюз. Те са вече действащи, функциониращи. Трябва да се възползваме от тях, за да излезем от кризата. Председателят ще предоставим на господин Рен, господин Булман, протокола от заседанието си, така че да се запознае с изказването на господин Булман. Госпожа Гал Пелц. Уважаеми господин председател, фактите са ясни. Евростат ясно посочи, че не сме предприели правилните действия за справяне с кризата. Въпреки това, на последния Европейски съвет не бе взето решение, бе поставена само основата за вземане на бъдещи решения. Единният надзорен механизъм следва да функционира съгласно действащите учредителни договори, Европейската централна банка и по-точно нейните правомощия за надзор трябва да бъдат по-точно определени. Изгубихме много време, за това сега не бива да си позволяваме да вземаме решения, чрез които да не поемаме достатъчна отговорност. Не бива да вземаме решения, които да са в ощърп на държавите членки извън еврозоната. Знаем, че кризата не се спира пред националните граници и за това действията в отговор на кризата трябва да бъдат наднационални. Еврото може да бъде защитено и запазено единствено тогава, ако приложим интегриран подход. За онези страни, които не са членки на еврозоната, не е приемливо във връзка с надзора върху банките да се водят разисквания за Европа на няколко нива. Ако ще създаваме Европа на няколко нива, то това значи, че не сме си извлекли съответните полки, госпожа Жанако. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че започваме да говорим за растеж, за създаване на работни места, но ако използваме настоящите инструменти без в тях да има социално измерение, нашата политика няма да бъде пълна. Засилване на инвестиционната банка е много важно, защото това е от полза за страните, в които се налага да преразгледат бюджета си. За гражданите в моята страна и в други страни, например. Ние се сблъскваме с последиците от кризата ежедневно и трябва да се работи в тази посока. Общия надзорен механизъм е начин да се задълбочи банковия съюз и се надявам, че той ще бъде успешен. Но банките не са само част от решението, те са и част от проблема. А по темата равнопоставеност на половете, нека да спрем с дискусиите и да потърсим реални резултати. Европейския съюз получи Нобелова награда не само за това, което е правил през миналото, а и за перспективите си за бъдеще. Благодаря, господин Янако. Сега госпожа Тайсън от НП. Благодаря много, господин председател. Господа председатели, през последните години бяха предприяти много стъпки, за да се справим с кризата и стандартни мерки бяха предприемани и нестандартни, едни в рамките на договора, друг извън него, но доверието на гражданите все още не се е върнало към нас. А точно то ни трябва, ако искаме да възстановим един добър економически и паричен климат, който да насърчава економически растеж и развитие. Структурните проблеми имат нужда от структурни решения и в рамките на Европейския съюз и извън него. Нека да разгледаме крайната пътна карта за придвижването към един действителен економически и паричен съюз, която бе обсъдена от председателя Ван Ромпой с представителите на другите институции. Крайно време е да се получим а, да извлечем пуките от миналото и да се придвижим напред. Не можем да чакаме. Вече много време чакаме. Миналата седмица в Комисията по економически и парични въпроси гласувахме по доклада си за градивните елементи, а, свързани с тази пътна карта и а, ви препоръчвам това четиво, а, господа председатели. Трябва също времено да не забравяме социалния пакт, да не забравяме какви са основните ни задачи. И в контекста на това упражнение за работа по текста, заедно с останалите институции, смятаме, че могат мерките да бъдат усъвършенствани, но най-важното е всички да поемат своите отговорности и никой да не се бави. Господин Ранхел от името на ЕНП. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми господа председатели, аз приветствам резултатите от съвета и казвам това независимо от факта, че окончателните решения бяха оставени за твърде късно. В края на кращата постигнате напредък и съм напълно съгласен с господин Касолидес в неговото изказване. Искам да задам един въпрос. Страните, които изпитват трудности, се борят с всички сили да постигнат е, прилагането на законодателство с обратна сила. Става дума за пактовете за възстановяване. Това не бе постигнато. Но сега чуваме от е, управляващите в е, Германия и Франция, че Ирландия ще бъде разгледана като особен случай. И въпросът ми е, бе ли постигнато нещо подобно като споразумение на съвета, което би било елемент на дискриминация спрямо определени страни? Господин Ройл, Господин председател, господа председатели, госпожи и господа, Европа е изправена пред огромен проблем. В началото се споразумяхме за това, че всички държави членки трябва по-пестеливо да изразходват ресурсите си. Споразумяхме се второ за необходимостта от структурни реформи и трето за необходимостта от насърчаване на растежа. Още от самото начало ни бе ясно, че напредъкът ще бъде бавен но важното е да се постига напредък по пътя, по който сме поели. Той според мен е правилният. Господин Ван Ромпой, благодарен съм ви за това, че категорично отстоявате поетапния подход. Не е необходимо всяка седмица да се предлагат нови мерки, всяка седмица да се предлагат нови инструменти, всяка седмица да се надяваме, че ще се случи чудо. Трябва да работим бавно и системно. И този подход води до необходимите резултати. Трябва да работим съвестно и поетапно. Не бива да предприемаме кампанийни мерки и постоянно да излизаме с нови идеи. Много съм удовлетворен от начина по който работим в момента. За банковия надзор въпросът не е в това кога точно ще влезе в сила единият надзорен механизъм. Въпросът е в това, че той трябва да функционира. Неодавна взехме чудесни решения за Европейския банков орган. Искахме повече резултати. Видяхме какво бе постигнато. А що се отнася до единия надзорен механизъм, мисля, че не е важно кога той ще влезе в сила. Важното е да сработи. Благодаря ви за този спокоен, поетапен подход. В края на краищата, накрая ще е важно не кой е направил по-доброто изказване, а кой е предприел по-добрите действия. Председателят. Приключваме разискванията. Предстоят спонтанни изказвания. Имам голяма молба към вас, колеги. Все още не сме приключили разискванията. Имаме 5 минути за спонтанни изказвания, а списъкът ми с желаящите да се изкажат колеги е дълъг. На списъка са и колеги, които преди един час вече се изказаха. Израз на голяма спонтанност от тяхна страна. Моля, колеги, седнете. След спонтанните изказвания предстои да изслушаме заключителните думи на господата Ван Ромпой и Барозо. Обръщам се към вас и към нашите зрители на трибуната. Не е приемливо тук да не даваме възможност на колегите да се изкажат, да не даваме възможност на останалите да ги изслушат. Толкова много хора си водят тук лични разговори помежду си. Моля, заемете местата си, в противен случай няма да продължим разискванията. Бих бил благодарен на разпоредителите тук в залата, ако се отправят към отделните дискусионни групички и ги помолят да заемат местата си. Аз, за съжаление, не владея всички родни езици на присъстващите тук в залата. В противен случай, аз лично бих отишъл до тези групички, които си разговарят помежду си, например до испанската делегация в НП групата на зелените, господин Албрехт. Спокойно можете да си седнете на мястото, за това не се изисква да плащате такса. Започваме с спонтанните изказвания. Госпожа Подимата. Благодаря, господин председател. На последния Европейски съвет си припомнихме, че от много време вече се движим в правилната посока в дългосрочен план, но в краткосрочен план са ни необходими и решения за излизане от кризата възможно най-бързо, в духа на социалната справедливост и основани на демокрацията. Също така те трябва да са приложими. Така че, господин председател на комисията, заключенията са много важни и, както каза е, комисията, ще се навлезе в е, задълбочено сътрудничество за и смятам, че социалната справедливост е един от най-важните елементи тук. Тя е много важна на ниво Европейски съюз, на ниво национални държави. Изключително важно е за Гърция. И ако искаме да напрегнем, не е достатъчно правителствата да поемат ангажименти. Хората трябва да си дадат сметка, трябва да видят, че жертвите, които правят, не са за нищо. Благодаря. Благодаря. Госпожа Джордан има думата. Dobro ми mi да е, je представил predstavil приоритета prioritete, kar je v tem času še posebej помембно. Благодаря. Много добре е, че в момента се излиза с конкретни приоритети от страна на съвета. Искам да коментирам нещо, което не бе отбелязано тук. Ние трябва да създадем и приоритет за развиване на Европа като област на научни изследвания. Трябва да прилагаме решенията от процеса в Любляна. Повече мобилност, засилени научни изследвания, равнопоставеност в заплащането. Смятам, че много повече трябва да се направи в това отношение. А що се отнася до тези 3% дефицит, много често облигациите са в ръцете на частни инвеститори и е, трябва да мислим как може да се развива потенциала. При преговорите за бюджета трябва да се отчита и този факт. Също е необходимо да засилим борбата с измамите. Много също така не смятам, че трябва да изпращаме и делегация в Иран. Господин Уотсън, благодаря, господин председател. Нашите граждани ще приемат с радост на блягането на економическия растеж и факт, на факта, че всичко това зависи от търговията. Голяма част от тази търговия е вътрешна, затова трябва да се убедят държавите членки да премахнат оставащите предпре... пречки пред търговията. Какво ще направи комисията, за да насърчи държавите членки да отворят своите пазари на услугите, за да могат да бъдат постигнати пълните възможности на единия пазар и какво ще направи председателя Барозо, за да намали регулаторната тежест? По кои точно конкретни предложения а, има а, той такива идеи? Приветстваме постигнато с Канада и с Сингапур, но не забравяйте Индия и не забравяйте Съединените щати. И накрая, гражданите ще приветстват поетия ангажимент към инструмента за свързване на Европа. Но ако съветът иска да постигне нещо, трябва да задали и съответните средства. Господин Фан Дален има думата. Voorzitter, op de top is gesproken over het bankentoezicht. На срещата на върха се говори за банков надзор и плановете Европейската централна банка да бъде надзорник. Но изкупуването на нездрави дългови книжа от държавите не е спасение. Ние просто трябва да имаме независимост, за да могат държавите да ръководят сами бюджета си. А надзора, банковия надзор и надзора над финансовата система трябва да бъдат разделени – не трябва да зависят и от политически решения. Подобни хибридни подходи просто не са удачни. Спасяването на банките не е панацея. Испания, Италия, Гърция видяхте, че не се постигнаха големи резултати. Ние трябва да мислим какво ще работи за бъдещето на Европа. Още двама колеги предстои да се изкажат. Госпожа Гурмай. Благодаря, господин председател. Колеги, първо, един коментар за номинирането на кандидатура за член на изпълнителния съвет на ЕЦБ. Госпожа Рединг излезе с предложение за квоти за жени в управленските структури на дружествата. И като имаме предвид тези две неща, трябва да сме наясно, че единствено пожелателните действия няма да ни доведат до никъде по отношение на равенството между половете. Трябва да се въведе данъкът върху финансовите транзакции. Ние много отдавна в нашата група водим кампания за този данък. Той трябва да бъде претворен в конкретни мерки. Предстоящото ирландско председателство предложи също така да се пред излезе с предложение за гаранция за младежите. Това също трябва да бъде претворено в дела, ако искаме да осигурим бъдещето на следващото поколение. Господа Ван Ромпо и Барозо, говорите за заетост и растеж, но как ще постигнете заетост и растеж, ако не разполагате с адекватно финансиране? Господин Бафтан. Uh, you, uh, Благодаря много господин председател Шулц. Много рядко имам положителни коментари по изказванията на европейски комисари, но днес нещата, са различни. През уикенда в Великобритания по Sky News комисаря по търговия Карл Дехухт заяви, че Великобритания може да оцелее без Европа. Това е нещо, което сме казваме вече от години, така че господин Барозо, Съгласен ли сте с изказването на своя комисар? Благодаря. Последната дума има госпожа Гомеш. Тук се направиха много грешки при изчисляване на показателите за економиката. След това тези трагични грешки бяха понесени от населението в Гърция, Испания, Ирландия, Италия, Португалия и е, нарушиха и перспективите за економическо на развитие в Европа. Комисията се предполага обаче да подпомага тези усилия, да работи с е, тройката, но никой не подтиква тройката да преоцени своята политика, да преоцени начините на изчисляване и да даде и повече време, както и разумен лихвен процес, за да могат страните да се справят с положението. Как е възможно комисията да настоява непрекъснато да продължават тези мерки за економии, които имат толкова тежки и опасни економически и политически последици за целия Европейски съвет? Съюз, извинете. Damit ist das catch the Председателят, благодаря на госпожа Гомеш. С това приключихме с спонтанните изказвания. Моля ви, госпожи и господа, займете местата си. Е. Моля, заемете местата си. Frau Gormay, seien Sie doch so lieb und nehmen Госпожа Гурмай, бъдете така добра и заемете мястото си. Приключихме с спонтанните изказвания. Благодаря ви. Сега давам думата първо на господин Барозо от името на комисията. Господин председател, имате думата. Благодаря много, господин председател. Първо по отношение на оценката на работата на този Европейски съвет. Някои от вас сигурно са обърнали внимание на това, че в началното си изявление споменах три европейски съвета. Направих го нарочно, защото този съвет беше особено важен за потвърждаването на някои взети по-рано решения. Това е важно, защото по-рано имаше някои съмнения по отношение на ангажиментите, на някои правителства, свързани с решения, които те самите са взели по-рано. На практика, крайното решение по някои от тези особено важни въпроси ще дойде по-късно, а именно по отношение на економическия пречен съюз през декември и по многогодишната финансова рамка, да се надяваме, през ноември. Така че моята оценка за този Европейски съвет е, че той действително е крачка напред, а именно поради потвърждението на взети по-рано решения. Същевременно обаче той все още не е необходимият пълен отговор на предизвикателствата в еврозоната и в Европейския съюз. И смятам, че това е една справедлива оценка на резултатите на Европейския съвет. Същевременно трябва да е, си даваме сметка, че работим по изключително деликатни теми, по които първоначалната позиция на държавите членки беше изключително е, раз, различна, така че е, бяха създадени условия за постигане на съгласие по оперативни мерки. По един от въпросите, по които има напредък, един от въпросите, по които е напредък е единният механизъм за надзор. И тук а, има отражение на а, принципите, а, направени в предло... изложени в предложението на комисията, а именно механизмът да покрива всички банки, а, необходимо е да има възможно най-голяма отвореност към, а, въз... към участниците и а, от всички държави членки, че е, механизмът е, трябва да дава възможност да се придвижим напред, за да задълбочим економически паричен съюз и да подобрим банковия надзор. Приветствам също така и ангажимента поет от Европейския парламент и по-конкретно докладчика госпожа Тайсън да се напредне с работата по е, единия механизъм за надзор, за да приключим до 2012 година, така че комисията ще работи в тясно сътрудничество с вас, за да се рафинират предложенията и през 2013 година постепенно те да бъдат въведени в действие, като се започне с системно значимите банки и постепенно се разшири обхвата на работата на този механизъм, така че да покрие всички банки в е, еврозоната и в други държави членки. Друг важен въпрос, споменат от господин Мауро. А, спешността. Аз също а, настоях, че а, положението е спешно. Не всички държави и членки обаче а, смятат, а, а, че има такава спешност. А, защото страните се намират в различни ситуации от финансова и фискална гледна точка. Същевременно, ако искаме реакцията ни да заслужава доверие, тя трябва да е изключително добре подготвена. Тук някои въпроси от техническа и политическа гледна точка са изключително сложни. Така че решенията трябва да бъдат взети възможно най-бързо. Друг важен въпрос, по който а, се а, предприеха мерки, бе, бе социалния пакт за Европа. Как могат да се приложат решенията, вземайки предвид социалното измерение? Елементите, предложени в социалния пакт, до голяма степен вече са отразени в стратегията Европа 2020 година. И нека да не забравяме, това е стратегия за един приобщаващ економически растеж. През е, второто европейско полугодие макроекономическата процедура вече е, е съставна част от приложението на тази стратегия, нещо, което доведе до някои нови предизвикателства за всички нас и по-конкретно свързани с това пазарите на труда и социалните въпроси да бъдат адекватно взети предвид в новата рамка. Тази интеграция е, е в резултат от факта, че економическото развитие, заедостта и социалните аспекти са две страни на една и съща монета. Много лесно е да се види дебата едностранно. Някой настоява да има действителен министр на финансите в Европа. Помислете си тогава в такъв случай, нека да има и действителен министр на економиката в Европа, за да може действително да се приключи работата по финансовата стабилност и да се допълни и тя с този ангажимент за устойчив растеж, включващ и економическото и социалното изменение. Заетостта и социалното приобщаване не са просто резултат от економическия растеж. Те са важен предопределящ фактор. Комисията вярва, че нашите ценности, а именно социалната справедливост, социал... солидарността и равните възможности трябва да останат в сърцето на европейския проект и трябва да продължат да бъдат е, разбирани като предварителни условия за бъдещето ни економическо развитие за всички европейски граждани и за сближаването. Те трябва винаги да бъдат в мерките за растеж на Европейския съюз. Началото на 2013 година бяха предложени мерки за, со, за социален пакет и пакет за сближаване, наречен от някой от вас социален пакт. И така, основното послание тук е, че да, правим всичко възможно с инструментите, с които разполагаме на европейско равнище, така че тези економически и социални въпроси да бъдат включени в цялостният отговор на кризата и на економическото положение в Европейския съюз. Що се отнася до бъдещите реакции? И по-конкретно, обзаимностяването на дълга. Знаете каква е нашата позиция, вече сме заявявали, ще я изложим и в проекта, който споменах. Една от точките, която искам да уточня тук е следното. Има комисари, които казват, че са за съдържанието на пакет от две законодателни мерки, че са за една по-голяма интеграция на надзора по бюджетната политика, за повече правомощия на комисията по отношение на европейските институции и общността метод по отношение на економическото управление, но също време но няма да подобрят това, да одобрят това, преди да бъдат взети решения по мерки като фонда за погасяване. Мисля, че това е грешка. Грешка е защото ако една важна крачка напред в Европейския съюз бъде направена зависина зависима от други мерки, по които много добре знаете, че е трудно да се постигне съгласие, това означава да се постави на карта целият напредък на Европейския съюз. Моят съвет към всички проевропейски настроени Сирия е да подкрепят всички мерки, които могат да ни помогнат да включим в общностния метод, в европейските институции тези мерки, включително и а, пакета от две законодателни мерки. Още нещо по отношение на някои изявления на Международния валутен фонд. И тук трябва да а, ме разберете съвсем точно. За разлика от а, оценките на евроскептиците, смятам, че кризата днес не се дължи на еврозоната. Имаме криза днес в европейската економика поради прекомерния дълг на националните правителства и поради безотговорното финансово поведение в някои отрасли, включително и извън Европа. Така че не Европа е причината на проблема. Европа е по-скоро жертва на този проблем и сега се опитва да стане част от решението. Това е реалността. It was, it was irresponsible behavior in terms... Безотговорно е да се вземат прекомерни дългове и е, е безотговорно е, онова, което се случи в финансовия отрасъл. И доказателството, че проблемът не е в еврозоната е господин Фараш във вашата страна, която не е член на еврозоната и тя също и на нея също и се налага да наложи много а, трудни мерки за ограничаване на бюджетните разходи. И така, не еврото е създало проблемите на Великобритания. So it is intellectually, I repeat, it is politically and intellectually dishonest to pretend that the... Така че и политически, и интелектуално е нечестно да се, да се твърди, че е, еврото е причина на проблемите, които имаме в момента. Без подкрепата на някои страни в Европейския съюз, други страни нямаше да успеят да продължат да е, управляват социалните си системи, е, образованието, здравеопазването, така че Европа е част от решението и трябва да направим всичко възможно, за да се стабилизира еврозоната и да се създадат условия за растеж. Какъв растеж? Устойчив растеж – не растежа от миналото, защото растежът от миналото бе насърчен от прекомерни дългове. Не, сега говорим за един економически растеж, който не е като по-рано финансиран от безотговорни частни кредити. Сега търсим устойчив растеж. За това МВФ, както и Европейската комисия, Европейската централна банка, смята, че е необходимо да има фискална консолидация. И МВФ е, се съгласява, разбира се, че има различни ситуации в различните държави членки. В някои страни има възможност да се инвестира в растеж и във вътрешно търсене. И по някои, в някои ситуации могат да се рафинират целите. Но нека да не забравяме, че Европейската комисия предложи това. Под, получихме подкрепата на МВФ, но именно ние предложихме за Португалия и за Испания да се даде още една година, за да се постигнат целите по отношение на бюджетната консолидация. Това бе наше предложение, а не на МВФ. И така, първо за Испания и след това за Португалия комисията препоръча на съвета с една година да се удължи е, прилагането на мерките по е, е, извънредния дефицит. Нашите фискални права е, го позволяват. Когато економическото положение е по-трудно от, от очакването и, намалява, и се намаляват дефицити структурно и може да бъде дадено увеличение на периода за коригиране на номиналния дефицит. Това не става автоматично, това се прави решението се взема отделно по всеки случай. Това бе и позицията на госпожа Лагар, която каза, когато това е необходимо и възможно. Консе НССР е посибля. Така че точно а, това, този принцип се прилага. По-конкретно, когато а, става дума за страните, които получават финансова подкрепа, Гърция, Ирландия и Португалия, трябва да се направи оценка на възможното удължаване периода а, и неговото въздействие. Ако той бъде удължен, така може да се забави намаляването на на а, дълга, може да се на, получи необходимост от допълнително финансиране. И тук а, имаме нужда от следния. И тук стигаме до следния въпрос. Вземат се решение от правителствата, но в крайна сметка комисията прави предложенията. Все пак не забравяйте, решенията се вземат от правителствата. И така, в еврозоната страните готови ли са да предоставят допълнително финансиране? Това е важният въпрос. Това означава, че в страните, където има проблеми, евентуалното удължение на програмите ем, зависи от е, много тежките ограничения, свързани с високите нива на дълга. Това, в крайна сметка, е позицията и на МВФ. Още нещо, което не трябва да се забравя тук, нещо, което често се пропуска, е, че някои от тези, които сега казват, че трябва да сме по-гъвкави, да кажем, по отношение на фискалните цели, са същите лица, които предлагат строго реструктуриране дълга, които смятат, че еврозоната е твърде голяма, че някои страни а, а, не трябва да са а, членки на еврозоната. Така че искам да кажа с тях не можем да се съгласим. Трябва да направим всичко възможно, за да запазим интегритета на еврозоната, защото в момента, в който се приеме повече гъвковост по отношение на фискалните корекции, трябва да се вземе предвид какви ще са последиците по отношение на дълга и как ще можем да продължим да подкрепяме тези страни като участнички в пазара, за да могат те да финансират собствените си държави. Това е изключително важно. Именно за това исках да отговоря на преките ви въпроси, които бяха зададени към мен и да кажа, остават още много неща за правене, но този Европейски съвет беше изключително важен момент за обсъждане по един сравнително открит начин на трудностите, с които се сблъскваме. Трудности, които аз по никакъв начин не подценявам – вече е, се придвижваме към един момент, в който, е, понеже има твърд, е, по-малко натиск от страна на пазарите, усещането за спешност на ситуацията не е едно и също във всички държави членки. Затова именно комисията и европейските институции трябва да настояват да се спазва графика и да настояват да има един съобхватен модел на реакция срещу кризата за възстановяване на економически растеж и заедостта. Това е нашата цел. И то устойчив растеж за устойчива заедост. Благодаря за вниманието. Думата има господин Ван Ромпой. Господин председател, уважаеми колеги, много сред вас говориха, че трябва да се действа и че трябва да се действа сега. Аз ви представих нашето схващане и отчета, за което вие добре знаете за това какво сме направили през последните няколко години. И макар, че ние признаваме, че сме направили много, сега е ясно, че трябва да се приложи на практика всичко, което вече е решено. Не става дума да се решава да се приемат нови инструменти. Въпросът е каквото е решено да бъде прилагано. Също така ни казвате, трябва да действаме, трябва да действаме сега. Това, което правехме преди и това, което постигнахме сега, е абсолютно вън от е, нещата, които можехме да си представим преди две години, например. Вие във вашата работа и ние в нашата работа постигнахме неща, е, които не можехме да си представим. Госпожа Тисен а, е, констатира в своя доклад, че има отлични постижения по отношение на економическия съюз и на банковия съюз и други аспекти. Ние изминахме немалка част от пътя. Но това, което подценихме, и тук е, смятам, че всички трябва да се признаем за виновни, както страните членки, така и институциите, всички институции. Ние всички подценихме обсега и тежестта на кризата в някои от нашите страни и доколко тя се отрази на конкурентоспособността ни доколко се отрази това и на възможността на държавите да посрещат дълга си. И не следва да си представяме нито за момент, че с дефицит от 15% в дадена страна с няма да се наложи да се прилагат мерки за економии. Не може да се избегне една политика на корекции с подобно ниво на дефицит. Политика на економии също. Това не е нещо, което се налага от институциите отгоре. Това се изисква от реалността, защото през един дълъг период е имало много лошо управление – не е имало и действие както на ниво страна членка, така и на ниво, на общностно ниво в Европейския съюз. Така че политиката на економи не е наложена отгоре от Господа, тя е просто неизбежна. И това, което подценихме, обсега теж... тежестта на кризата, това налага економиите. Ние Извършихме много през последните 2-3 години и не сме спрели да действаме. Четиримата председатели на институциите работят съвместно върху ред инициативи. Създават се е, много различни стълбове. Факт е, че нямаше достатъчно финансово интегрираност. Различни институции работеха по този въпрос и имаше известно ниво на координиране. Но сега трябва да създадем институции, които са много по-европейски, много, действат много по-силно по общностия метод. И единния надзорен механизъм е безпредседент. Естествено, трябва да се работи много ангажирано. През юни приехме съответни решения. Комисията излезе с предложения през септември, срещата на върха през октомври прие основните насоки за работа на министрите. Вие също имате своята отговорност при прилагането и създаването на Банковия съюз. Смятаме, че графикът е много амбициозен и се надяваме, че ще успеем да доведем работата до завършек до края на годината. А що се отнася до законовата рамка, в момента в който тя бъде приета, ще има и много работа чисто оперативна за включването на надзорната функция към дейността на Европейската централна банка. Така че е, крачка по крачка, с е, много сериозност, с много последователност, ние ще изградим този първи стълб на Банковия съюз и смятаме, че той ще бъде действително европейски. Така че е, действаме, действаме много сериозно, много отговорно, с цел да се гарантира качество на нашата работа. И аз лично Знам, че извършихме много неща. В момента продължаваме да се занимаваме с много неща, които са практически революционни в дейността, която вършим, но в никакъв случай не сме стигнали до край. За това трябва да работим с цел да постигнем целите си до декември. Работата, колеги, ще е много по-тежка, отколкото си представяме. Защото за сега имаме законодателство, примерно шесте законодателни мерки, всичко, което постигнахме с пакта за стабилност, с пакта за растеж, с механизма за финансова помощ. Всичко, което направихме в това отношение, има отношение към суверенитета и към солидарността ни. И следващият етап е вече чисто качествен, да се прескочи качествения прак. И това се постига стъпка по стъпка. Мога да ви убедя, че дискусиите няма да бъдат никак прости. Ни, нито в Европейския съвет, нито в останалите институции. Защото колкото повече работим, толкова повече става все по-трудно да се направи следващата стъпка, без да засегнем табута, свързани с суверенитета и с идеята за солидарност. И между октомври и декември, предупреждавам ви, работата, която трябва да извършим, ще бъде много тежка решенията, които ще трябва да вземем, ще засягат много страни. Говорихте и за пети елемент социалния аспект. Социалният аспект трябва да бъде основен компонент на всяка политика, абсолютно на всяка политика. Това направихме в стратегията Европейски съюз 2020. Затова се борихме и аз и господин Барозо, а именно да се формулира пета цел – борба с бедността. И не беше лесно. Голяма част от страните бяха напълно против, но ние успяхме да включим и тази цел в стратегията 2020 пакта за растеж и заетост. Какво означава това? Просто един социален компонент. Какво по-социално може да се направи от това да се създават работни места и то в една толкова тежка ситуация? Така че социалното измерение ние го откриваме навсякъде. И когато предложихме тези четири основни елемента, които се съдържат във всяка стъпка на економическия и валутен съюз и които не се поставят по въпрос от никой ръководител на никоя страна членка, остава обаче да се работи, освен по тези четири основни компонента, да се работи и по социалното измерение. А страните членки в края на краищата е, те взимат е, сами решения за оздравяване на бюджета си. Аз бях министър доста дълго време и всяка мярка, която се приема, се оценява от гледна точка и на социалното си въздействие. Защото е, е ясно, че страните членки и гражданите поемат най-голямата тежест от тези мерки. Но социалното измерение присъства навсякъде, както и в страните членки, така и в европейските политики. Говорите, трябва да се работи сега за създаване на растеж. Но, колеги, валутната политика, тя не е ограничителна. Лихвените проценти на моменти стават дори отрицателни. Централната банка осигури ликвидност за хиляди, хиляда милиарда. Валутната политика в никакъв случай не е рестриктивна. Бюджетната политика какво очакваме? Да има отново дефицити? Не. Но просто трябва да улекотим пътя за някои страни. Направихме го за Испания, за Португалия – и ако не продължаваме в този дух нашите усилия, пазарите, за съжаление, ще накажат незабавно тези страни. И всичко, което постигнахме с това, че разширихме траекториите си на действие, ще го загубим. Така че не може да се създаде економически растеж съвсем непосредствен план. Най-важното е за момента да се създаде стабилност в еврозоната. И когато се говори и се дават само положителни неща и цифри, трябва да подхождаме с известна дистанция. Нека, примерно, да, напра... да видим прогнозите в 10 е, годишен план за лихвените проценти. Ако сравним положението сега с е, е, най-тежкото положение от преди 12 месеца, се вижда едно намаляване в Италия, в Испания на лихвените проценти. В Ирландия цитират се съответните цифри. В Белгия също. Тоест, не може да се каже, че няма резултати. Не е сериозно това. Надявам се, че тази тенденция ще бъде устойчива. Разбира се, в миналото сме бъркали и то нееднократно всички. И аз, и вие, и аз мога да сбъркам естествено. Но това, което виждаме е, че има ясни сигнали, че можем да направим нещо за възстановяване на доверието. И когато потребителите и инвеститорите възстановят доверието си, а вече има сигнали за това, макар и скромни, ще има и възможност за създаване на растеж в края на 2012-2013. Най-важното е да се подкрепи еврото за момент в непосредствен план. В Европейския съвет се извършва всичко, което се извършва, се е, подчинява на принципа, че действаме постъпково. Но факт е, че ние извършваме дейност, за да се справим в ситуация, с която никога не сме се сблъсквали в миналото. И се надявам, че през ноември ще успеем да постигнем съгласие по многогодишнията финансова рамка и да постигнем съгласие по нещо, по което не е никак лесно, а именно да има чувство за компромис и политическа воля за постигане на споразумение. Защото ако това ни липсва, ние няма да постигнем нищо. И се надявам, че и на поредната среща на върха ще успеем да постигнем компромис такъв, какъвто е необходим. Благодаря. Председателят благодаря. С това приключваме разискванията. Преминаваме към кулминационната точка от днешния ден – снимката. Помолиха ме да ви обясня как ще се прави това заснемане. Камерата